Председателят, госпожи и господа, пристъпваме към гласуване. Die erste Abstimmung betrifft eine Dringlichkeit. Първо ще гласуваме по резолюция по спешност. Предложение за резолюция, внесено от 6 политически групи на тема Руанда, случаят Викторин Габире. Гласуваме по целия текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото предложение за резолюция е за Судан. Предложение за резолюция внесено от 7 политически групи. Гласуваме по първоначалния текст на точка 6. По него има устно изменение от господин Свобода. Господин Свобода, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Предлагам да има изменение в шести параграф, на края на параграфа, да добавим думите и по-специално, що се отнася до и да добавим четирите имена, които имаме в списка за гласуване. Три причини